му, че от една страна искаме да а, признаем Косово, а от друга страна да се отменят визите за всичко. Това за мен не е разбираемо. Благодаря. Господин Диас Демера за 3 минути. Сеньор президенте. Господин председател, господин комисар. Както някои от вас знаят, аз бях докладчик по регламента за политиките на съседство на Европейския съюз. Освен това, бях доклад по механизма за суспендиране, свързан с този регламент. Неведнъж съм се изказвал за черния списък на регламента и включването на страни като Колумбия, Грузия, Украина и други в този списък. Всички тези страни имат една характеристика, която е обща за тях. Обаче те са суверени държави и първото изречение на регламент 539 е следното. Гражданите на държави които са трети страни. Докато в случая ние не говорим за държава. Косово е сръбска провинция, така както е Войводина, като част от териториалната цялост. Ние не можем да одобряваме политически инструменти, които озаконяват разпокъсването на една суверена държава като Сърбия. Народната партия на Испания не може да го направи. Този регламент е за 28 държави членки, а не за 23 от тях. Как може един регламент да се прилага частично и да имаме две различни законови норми? Това, което се иска, не може да се прилага в Гърция, Румъния, Испания, Кипър. В крайна сметка ще трябва да се имат предвид петте държави членки, които не са одобрили статута на Косово. Те няма да одобрят безвизов режим за гражданите на една сръбска провинция. Европейският съюз може да премахне визовия режим единствено по отношение на суверенни държави. Това е нещо неоспоримо. Особено като имаме предвид регламент 539 и неговия първи член. Благодаря. Е, Благодаря. Две сини карти с желание за реплики от колегата Вержао и от колегата Файон. Приемате ли ги? Добре, първо давам думата на госпожа Вержа и след това на госпожа Файон. Заповядайте. Господин Диас Демера, ние обикновено работим заедно и аз знам, че вие сте чудесен юрист, но това, което искам да ви попитам е следното. Знаете ли, че това, което цитирахте е, по споразумението за либеразация от визите, не е зависимо, не е в зависимост от признаването на Косово? и е, това е посочено в ООН, е, също така и е, правото на самоопределение на народите предвижда това. Благодаря ви, госпожо Вержия. Аз също имам прекрасно мнение за вас и е, вашата работа, но не сте добре информирана в този случай. Пете държави членки не са дали своето разрешение и те не могат да разрешат частично да има одобрение за визова либерализация на една провинция, която не е суверена държава. Благодаря сега госпожа Файон, заповядайте. Да, ние много добре сътрудничим. Да знае, че сте блестяща специалист по право. Същото, като колегата искам да кажа – Пет държави членки не признават Косово и аз съм разговаряла с техни представители. Но тук не става дума за признаване на държава. Тук става дума за признаване на документи за пътуване. И да ви припомня, може да отговорите. Знаете ли, че през 2009 година е, се съгласихме да подкрепим безвизов е, режим за Тайван, въпреки че не всички признават е, държавността в Тайван. Сеньора Файон. Госпожо Файон. Аз също им се отнасям с голямо уважение към нашата съвместна работа, оценявам вашия труд. Но отговорът ми е подобен на този, който дадох на колегата Вержия. Не мога да се съглася. Едно е да улесняваш пътуването, Друго е да връчваш документ за пътуване, който е свързан с граждани на формирование, което не е суверенна държава. След това регламентът се прилага за тези 28 държави членки, а не за 23 от тях – от правна гледна точка говорим за нещо, което е неприложимо за Европейския съюз, защото има пет държави членки, кои, към които не може да се приложи този регламент, тъй като те не признават сръбската провинция, наречена Косово. Благодаря. Сега давам думата на господин Мамикинс. Минута и половина. Андрей, заповядай. Благодаря господин комисар, колеги, Косово беше изключен а, от а, либерализацията на режимите, за, за разлика от други балкански страни. Всеки от нас може да оценява историята на Косово по различен начин, но не бива Косово да е геополитически заложник на различни интереси. Добре помним колко много се нуждаехме от визи в началото. Припомням и значението на Солунския съвет, който подчерта необходимостта от процеса на либерализация. 95 бяха критериите, които бяха поставени на Косово и Косово ги изпълни изцяло. Ако Европейския съюз иска да прилага принципа на справедливост и обективност, не можем да не признаем това. 85% от косовските граждани са проевропейски настроени и искат присъединяване към Европейския съюз. Не можем с лека ръка да зачеркнем тези проевропейски настроения, да пренебрегнем стремежа на Косово към справедливост Има за какво да се извиним на Косово. Отделно искам да поздравя госпожа Файон за упоритата и работа и за постигнатия резултат. Благодаря, скъпи колега. Сега давам думата на госпожа Томашич. Заповядайте. Благодаря, господин председател либерализирането на визовия режим е ясно послание към трети страни, които се възприемат като наши близки партньори. Мисля, че е лицемерно да говорим за европейска перспектива на Косово, докато изискваме визи от гражданите на Косово. Това е особено важно, след като на Косово се обясни колко е важно да изпълни критериите – ако това е така, то би трябвало всички пречки да бъдат отстранени. Страната е изпълнила критериите. Ние говорим за Косово. Отново се успорва международния статут, защото има държави членки, които не признават Косово. Може да не ви харесва, но Косово е държава и от нас зависи тя да е стабилна, вместо да я саботираме и да я критикуваме. Колега, карта да парта... Благодаря. Синя карта от страна на господин Рубик. Приемате ли? Добре. Колега, приемате ли? Приемате ли реплика с синя карта от господин Рубик? Приемате ли? Заповядайте. Е, Благодаря. Аз мисля, че е важно да се посочи, че са изпълнени критериите за визи и аз мисля, че това е факт. Какво означава това по отношение на разрешението за престой? Тук трябва да се прави ясно разграничение. За това, според мен, визата е важен инструмент за а, сближаване с Европейския съюз. Заповядайте за отговор. Уважаеми колега, мисля, че тук е, ние превръщаме дебата в политически. Има държави, в които престъпността е далеч по-голяма, положението е много по-лошо и въпреки това ние сме либерализирали визовия режим. Мисля, че тук се политизира. Колегата Селимович. Благодаря. Едно нещо не разбирам в тази дискусия. Често критикуваме държави, че не изпълняват задълженията си. когато ние изпълняваме своите. По отношение на Косово, ние постъпваме по точно обратния начин. Просто не го разбирам. Поставили сме определени изисквания към Косово. Те са поставени от всички държави членки, включително и от тези, които не признават а, за държава Косово. Комисията прецени, че тези изисквания са изпълнени. И какъв е отговорът от наша страна? Нищо. Това подкопава доверието в нас. Изпълнили сме изискванията. Сега е ред ние да изпълним задълженията си. Аз категорично настоявам пред съвета да се сложи край на този цирк и да се премахнат визите е, за гражданите на Косово, за да продължи да има доверие е, в Европейския съюз. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Билт. Заповядайте. Е, това, което говорим в момента, премахване на режимия е, режим, е, докладчикът е, не пестеше хиперболите. Обаче как можем да вземем достойно решение, когато в последно време Косово като че ли се играе в огъня? Какво да кажем за 100 мита за внос на сръбски стоки, с което се нарушава споразумението за свободна търговия? Също така сигурността в Косово там има нарушение на основни текстове и също така въоръжени лица от армията. Също така отношението към сръбското малцинство. Не се спазват ангажиментите по отношение на сръбските общини. Това е мъртъв текст от е, споразумението с Брюксел 2013 година на сам Косово. Непрекъснато се отдалечава от една европейска перспектива и потвърждава, че никога тази страна не е, е представала да бъде рана в сърцето на континента. Благодаря. Сега давам думата на господин Мандъл за две минути. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Аз съм за визовата либерализация за Косово. Говоря от името на мнозинството в този парламент. Ние вече гласувахме за визовата либерализация. Сега е ред на съвета да изпълни обещанието на Европейския съюз, което е свързано с изпълнението на критериите от страна на Косово. Ние знаем, че в Югоизточна Европа има 18 милиона граждани, като само 1%, 1,8 милиона нямат възможност да пътуват свободно. Затова казвам, че хората от Косово трябва да имат тази възможност. Те се борят срещу корупцията, искат да има върховенство на закона. Ние помагаме Необходимо е да се създадат възможности за работа, за образование, не тези хора да търсят късмета си или работа някъде другаде в Европа. Би трябвало те да могат да пътуват без семействата да трябва да чакат. Това е много неприятно. Необходимо е да се има предвид, че мнозинството в този парламент е за визова либерализация и за народа на Косово. Той го заслужава. Благодаря ви, господин Мандел. Давам думата на господин Пикула. план либерализация Благодаря, господин председател. Либерализацията на визовия режим първо започна да се обсъжда 2012 година за останалите страни в региона – до 2016 година Косово изпълни всички критерии плюс два допълнителни при върховенството на закона. Те бяха и най-деликатните. Ратифицирането на споразумението за границата с Черна гора беше едното, но това нищо не промени. И разочарованието на косоварите сега нараства. Именно за това не бива да се очудваме на едностранни мерки, наложени от Косово, като например митнически тарифи на продуктите от Сърбия. Разбира се, подобни мерки не са нещо добро, но ние трябва да ги тълкуваме в контекста на недоволството на гражданите. Тази тема не бива да се политизира, тя трябва да се обвърже и с други законодателни процеси. Гражданите на Косово трябва да бъдат равни на всички други граждани от Западните Балкани, за това става дума. Благодаря ви, колегата Колумбия. Господин председател, днес пет държави членки на Европейския съюз отхвърлят съвсем основателно да признаят Косово като държава. Независимостта на Косово е, няма други последици, освен е, да бъде резултат от барбарското, е, барбарските бомбардировки. Освен това, населението обеднява непрекъснато. Визовата либерализация за хората в Косово всъщност е нещо, което ние формално отхвърляме. Вие говорите за критерии. Аз обаче искам да посоча следното. Това е неприемливо е, нарушение на правата на човека на косовските граждани. Е, ние нямаме е, право да е, даваме а, е, подобно нещо на една псевдодържава, която е нещо като Американски департамент, е, където има институционална дискриминация по отношение на социалните грижи и също така е, забрани за сърбите в Косово да практикуват християнската си религия. Аз се обръщам към авторите на този доклад. Искам да посоча, че не вървите в добра посока на помиряване на хората от бивша Югославия. Благодаря ви. Благодаря, колеги. Много ви моля да спазвате времето. 20 секунди в повече е много дълго време и ако всеки го направи, няма да се справим. Минута и 30 секунди за госпожа Уорд. Крайно време Европейския съюз и особено държавите членки да изпълнят ангажимента си косовските граждани да пътуват без визи в Европейския съюз. Косово е млада държава, която положи значителни усилия след чудовищно етническо насилие – да изпълни изискванията на Европейския съюз, за да бъдат либерализирани пътуванията без визи. Няма равнопоставеност в този случай. Украинците бързо, бързо получиха безвизов режим по политически съображения. Не е честно а, да отказваме безвизов режим на Косово особено за жените, младежите, предприемачите, за всички граждани също така, които се стремят към Европа, които искат да участват в европейския проект, това е погрешно послание. Много млади косовски граждани са разочаровани и избледнява надеждата им, че те ще бъдат част от европейския проект. А ние искаме те да бъдат част от нашия мирен проект. Аз съм ужасена от начина на изразяване на някои от ораторите днес. Като депутат от Великобритания, аз имам избиратели, които са косовари. Имаме а, част в Манчестър, която е известна като Малкото Косово. Това са мирни граждани, бежанци, прокудени от родината си. Позор за вас! Благодаря. Госпожо Уорд, господин Соснец има реплика към вас със синя карта. Приемате ли? Отказвам. Отказвам да вляза в разговор с расисти. На този господин отказвам. Richiamo regolamento c'è un richiamo al regolamento da parte dell'onorevole sonierz prego. процедурен въпрос господин сосниец. zbadanie zgodności tutaj pani ward ostatnio popierała sankcje. искам да се направи проучване дали е допустимо по този начин някой да се обръща към други членове на парламента с обращения като расисти, женомразци и така нататък. Благодаря, господин Соснец. Благодаря. Ще отнеса този въпрос и е, ще получите разяснение. Спонтанни изказвания. Госпожа Шуица е, поиска да вземе думата. Заповядайте. Е Благодаря ви. Аз съм съгласна с тези, които казват, че е крайно време да се даде визова либерализация за Косово. Наистина някои говорят за Косово като за провинция, но Косово е призната държава. Жалко е, че по вътрешно-политически причини някои отказват да го разберат. Косово същевременно изпълни условията за границата Косово работи и по законодателството си, за да се пребори с корупцията. Много ми е мъчно, че дори нашето заседание се тълкува само като оказване на натиск върху някои държави членки в съвета. Мисля, че е просто важно за гражданите на Косово, младите хора от там, които желаят да пътуват из Европа. Европейският парламент и Европейската комисия подкрепя това и наистина трябва да се окаже натиски върху съвета, за да пътуват свободно тези граждани. Колеги, припомням ви, че реплика с синя карта е невъзможна при спонтанни изказвания. Затова давам думата на комисаря Аврамополос. Благодаря. Скъпи колеги, преди всичко искам да ви благодаря за тези много интересни разисквания. Много се радвам, че Европейският парламент признава значението на необходимостта от напредък по това досие. Както вече заявих, Става дума не само за това да проявим справедливост към Косово, властите му и гражданите му в признание на техните усилия. Също толкова важни са стабилността и сигурността в региона. Не можем да пренебрегнем общата картина. Не можем да пренебрегнем големия залог – в европейския поглед върху региона като цяло. Колкото повече се сближаваме, толкова по-тясно става сътрудничеството ни. Не можем да местим финиша безкрайно – защото тогава проевропейски настроените косовски граждани ще обърнат поглед другаде. Съжалявам, че не можа да се намери споразумение в състава на този парламент, но се надявам, че в следващия състав на парламента това споразумение ще бъде постигнато бързо. Благодаря, благодаря ви, господин комисар. Сега отново давам думата на нашия докладчик Таня Файон. Таня, заповядай. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашата подкрепа. Благодаря и на докладчиците всяка и на други колеги, които днес казаха, че Косово заслужава либерализация на визовия режим. Нека да кажа, че всъщност признаването на държавния суверенитет не е условие – за този режим. Това е нещо, което няма нищо общо с ограничаване на пътуванията на млади хора и най-вече за туризъм. но ако няма безвизов режим, това ще доведе до изолация, до отчаяние, защото Европейският съюз не е изпълнил обещанието си. Още веднъж виждаме че тази страна е направила дори повече от други страни на Западните Балкани. Европейската комисия го отчита, Европейският парламент го отчита. И ако днес вие кажете, че Косово не е изпълнила условията, просто лъжете и се държите безотговорно. Наистина ви призовавам да вземете решение в съвета е достатъчно квалифицирано мнозинство, не се иска единодушно решение, нека да се спре тази срамна политическа игра. Утре ще гласуваме, за да гарантираме процедурата по първо четене. Това не е окончателното гласуване, но по този начин ще посочим с пръст – определени правителства в Европейския съюз, защото ние в Европейския парламент сме готови. Сега вие трябва да покажете, че може да ви се вярва, че ви е грижа за младите е, и е, за една страна, която твърде дълго беше изолирана. Благодаря. Хвала, грация миле, кара... Много благодаря, колега. Приключваме разискванията. Гласуването е утре. Следва доклада Манка, бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година, раздел 1 Европейски парламент. Службите ми казват, че към момента докладчика не е тук. За това, може би, ще дам думата на ЕНП господин Рубик. Заповядайте. Манка трябва да е пръв, но в момента не е тук. Uh, Радвам се много, че днес ще имаме дебат в Европейския парламент по бюджета. Естествено, има много е, неизвестни, защото въпросът с Брексита до сега не е изяснен. Не знаем какво ще се случи в следващите 48 часа. Обаче, приемаме, че нашия бюджет във всички случаи трябва да бъде подготвен за твърд Брексит, за хаотичен Брексит или естествено също за оставането на британците в Европейския парламент, което естествено би било наш първи приоритет. По тази причина ние Преговаряхме с бюрото на Европейския парламент, настоявахме за економии. 18 милиона са съкратени като средства и постигнахме споразумение с генералния секретар. Затова, според мен, е важно на първо място в предстоящата предизборна кампания да се борим с фалшивите новини и мисля, че Европейския парламент в Сайтс Медиа е намерил една нова група, която действа активно. Ние искаме факти, ние искаме добре обосновани факти и аз мисля също, че трябва да се направи партньорска проверка на това, което се взема като решение от Европейския парламент и това да бъде в основата на изготвянето на прозрачни доклади. По отношение на статута на депутатите трябва да проявим респект. Имаме пенсионен фонд и тук имаме право това, което е обещано от е, законодателя и от институциите, от трите институции да бъде спазено. Аз, например, не мога да приема решението на бюрото тук да се предприемат определени стъпки, обаче в крайна сметка става дума за това, че цялостната сума за бюро е, трябва да се разглежда като цялостна сума. Депутатите не трябва да бъдат изложени на прекомерна бюрокрация. Ние виждаме, че е, тук е, се работи много с голям брой персонал и наша задача е да следим какви разходи се извършват това апелира към отговорността на всеки депутат. Естествено, ако се стигне до твърд Брексит, 6,1% от депутатите ще трябва да приемат през есента съответни изменения. Един от моите най-големи проблеми е, е проблема с равенството между половете. Асистентите, е, жените, служителки се възнаграждават на различна база, всички обаче работят достатъчно сериозно тук и всеки има право да получава същото заплащане тук. Европейския парламент трябва да даде пример. Аз мисля, че е, медицинската служба трябва да играе съответна роля и практикантите да получават достойно заплащане, като се вземе предвид и добавката за секретарията. Последно, делегациите в официални мисии много често получават доста голямо възнаграждение. Аз мисля, че депутатите трябва да решат кого да вземат в кого да включват в тези мисии, асистенти, преводачи и така нататък, но би трябвало и тук да се стремим към економия на разходи. Благодаря. Um, our... Благодаря. Сега вече ще дадем думата на нашия докладчик, господин Манка. Yes. Ďakujem vám, pani за za flexibilitu a za ústretovosť. Vážené kolegyne, kolegovia. Благодаря, уважаеми е, колеги. Когато говорим за бюджета на Европейския парламент, трябва да държим сметка за това, коя е основната ни мисия – е, тя е да осигурим законотворческа работа и е, колкото е възможно повече е, да се изразходва разумно бюджета. Преди 10 години пак говорихме за същите проблеми липса на добро планиране, липса на достатъчно ресурсно обезпечаване. А това е институция, която трябва да осигури и писмен превод. Много често възлага писмения превод на външни изпълнители, защото няма достатъчно собствени ресурси. За това се е, търсят е, по 10 милиона евро годишно, е, за да се покрият тези недостигащи средства. Наличните е, средства трябва е, да бъдат предоставени за постигане на целите и същевременно е, ние виждаме, че имаме економии в нашите средства. В нашите усилия се сблъскваме и с трудности. Някои сътрудници на депутатите не се задържат дълго, имат кучество, и често им се е, предлагат по-добри възможности. През 2015 година имахме едно задължение е да покрием е, финансовото обезпечаване на 100 е, бройки годишно по този начин. Може би комисията не отговаря на нашите въпроси, когато вероятно ги смята за недостатъчно сериозни. През последните три години имаме много значителни економии. Бих искал да благодаря на членовете на бюджетната комисия, защото благодарение на тях можахме да стигнем до е, този етап. Бяха поставени многобройни въпроси е, с искане за отговор. Не бива на преводачите в кабините да превеждат изказвания, които са насочени само към избирателите в съответните страни, а тук няма кой да ги слуша. Що се отнася до пътуванията до Люксембург, Страсбург, тук също можем да направим преглед на разходите си. Например, имаме акредитирани асистенти – през последните два състава на парламента се занимаваме с техните осигурителни и пенсионни права. По време на стажа трябва да бъдат покрити текущите разходи на тези сътрудници. Психологическия и сексуален тормоз води до тежки физически и психични е, заболявания и такова явление не може да се допуска, затова по-активно трябва да се намеси и медицинската служба. Ние се доближаваме към целта, която си поставяме с бюджета и е, се надявам, че този процес ще продължи и след изборите през е, май бюджетът се основава на допускането, че ще има оттегляне на Обединеното кралство с сделка. Ако това не стане, ще трябва да коригираме бюджета чрез съответната процедура. Знаем, че има купища фалшиви данни и дезинформация във връзка с Брекзит и един инструмент, с който можем да се доближим до европейските е, граждани, без тях е, е, да ги докарваме до Брюксел е да използваме всички възможности в избирателните си райони, където да представяме дейността на Европейския съюз. Това е особено полезно за когато се срещаме с ученици. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря на е, всички от всички политически е, групи. Благодаря и на моите сътрудници, е, които работиха много усилено. Наближават изборите. И за това понякога се налага да работим ден и нощ, без почивен ден в седмицата. Някои хора работят неуморно, невероятна работа вършат. И е, не мога да не им благодаря най-сърдечно. Това е последния ми доклад в този състав на парламента. Надявам се, че допринасихме за една по-добра Европа. Благодаря. Госпожа Гардия Забал Рубиал. Много благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя господин Манка за положения труд и за неговата работа не само по доклада и за последните 15 години в парламента. И тъй като ние трябва да теглим чертата, да видим какво сме постигнали, трябва да си дадем сметка, че е имало умерен напредък, ние сме се адаптирали към новите обстоятелства, например увеличаване на сигурността в нашите сгради, борба с фалшивите новини и също така работата по една нова Европа с 27 държави членки. И тук, разбира се, е много а, важно какъв ще е бюджетът на администрацията, защото е необходимо да се разчита на ресурс, за да има законодателна работа. И разбира се, това, което казваме навън, трябва да го прилагаме в собствената си къща. 2013 година ние започнахме кампания и поискахме от Европейския парламент да заплаща достойно на стъжантите. Постигнахме го. Ние трябва да бъдем и пример при борбата срещу сексуалния турмоз. Много направихме. Благодарение на движението МИТО в този парламент и на работата на някои депутати, сега вече имаме цял набор от мерки, за да се борим с неравенството. И като казвам неравенство, няма как да не се отбележи, че в Европейския парламент ние трябва да избираме между това да гласуваме и това да им излезем по майчински или бащински отпуск. Затова искаме да може да се гласува дистанционно. Благодаря. Благодаря ви за минута и половина, господин Кузми. E, Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Искам да взема участие в този дебат е, по отношение на бюджетната прогноза от името на групата ЕКР. Това е последната година от многогодишната финансова рамка, така че финансовите задължения се следят с много голяма загриженост. Мен предложението за увеличаване на административните разходи с 4,3% ме безпокои в сравнение с 2019 година. Тук става дума за едно превишение в размер на над 2 милиарда евро. Не много убедителни са усилията за разширяване на дипломатическите дейности в Индонезия, Етиопия. Радвам се, че Комисията по бюджети е гласувала за едно място в Европейския парламент. И тук е, е, ще има много голяма годишна економия. Също така трябва да се подчертае необходимостта от спазване на социалните права на асистентите. Също така и достъпа до пенсионно осигуряване след два мандата. Доброволният пенсионен фонд също трябва да бъде подложен на контрол по отношение на а, новите изменения, които бяха внесени скоро от бюрото. Сега госпожа Ятемаки за две минути. Благодаря ви. Парламента трябва да даде пример с разходите си, економиите и прозрачността. За съжаление, Бюджетът на парламента е завишен и се налага да реализираме някои економии. Ние особено много настояваме за прозрачност а, при изразходването на средствата и благоразумното им освояване. По линия на прозрачността трябва да подчертая, че отпуснатите за строителство средства не бива да бъдат използвани за изграждане на мемориали и други подобни паметници. Понякога в определен бюджетен ред се планират много средства, а те отиват за други сгради, които не са предвидени първоначално. Трябва в строителната политика да се следват всички правила, които са приложими и в останалите области. Може би 6% от бюджета се използват за повишения и корекции с индекса на инфлация. Но се увеличават и щатното разписание, за което парламента трябва да следи внимателно. Благодаря на нашия доклад, че господин Манка с голяма лекота работихме заедно, също може да се каже и за останалите докладчици в Сянка. Искам да кажа, че може би за последен път говоря в пленарната зала, защото няма да вземам думата отново и за това искам да кажа още веднъж економии, прозрачност. Ето това е най-важно. Иначе няма да се справим с предизвикателства на бъдещето. Благодаря, пожелаваме ви всичко най-хубаво. Сега давам думата на госпожа Трюпел. Минута и половина. Добър вечер, госпожо председател, уважаеми колеги. Искам веднага да взема повод от изказването на колегата Ятебаки. За нас също прозрачността и волята към економии са важни неща, когато става дума за бюджета на парламента. Като цяло сме на мнение, че е необходим бюджет, с който парламента да може да работи добре, защото ние самите искаме да работим добре. За тази цел трябва да разполагаме с съответните ресурси. До сега парламентът е, винаги се е придържал към тези 2% и е, всъщност е, стремежа е най-голямата част от сумата да се изразходва за европейските граждани, а не в наш интерес. Това е правилно, обаче за нас също трябва да се осигурят разумни условия на труд. Трябва да има вътрешен баланс между интересите на политическите групи, на депутатите, но също и на администрацията. Ако има твърде много напрежение в тази система, това води до неприятности, така че трябва добър баланс. Аз също смятам, че при всички амбиции, които парламентът може да формулира по отношение на необходими средства, да речем е, писмени преводачи, това не е насочено към писмените преводачи. Ако са необходими определени езици, можем да заявим и да е, изпълним реализираме економии. Ако са необходими средства за пътувания, всъщност нашите делегации, в тях трябва да включваме само хора, които проявяват определен интерес към темата. Бизнес класа да се лети също не е нещо необходимо. Тук могат да се реализират економии. И пак смятам, че няма да имаме достатъчно средства за да работим добре. Господин Виегас не е тук, затова господин Вали за една минута. Благодаря, госпожо председател. Вярвам, че демокрацията си има своята цена. И тук не става дума толкова за разходите за демокрацията, това, което тя ни струва, а това, което се разхищава уж в името на демокрацията различни фундации и партии в Европа получиха около 63 милиона лева и така над 1 милиард за 2014 година бяха получени, е, плюс още 2 милиарда допълнително. Трудно е да се прави предизборна кампания сред гражданите, когато уж говорим за економия, същевременно ние увеличаваме е, бюджета. Е, непрекъснато увеличаваме е, разходите си и това много трудно може да бъде обосновано. Благодаря. Господин Елисън, две минути. Благодаря ви. Днес говорим за разходите и приходите на Европейския парламент и бюджета за 2020 година. Парламентът има бюджет, който е с 4% по-висок като това увеличение се използва за индоктриниране на европейските граждани, за да можем да им втълпяваме европейски ценности. Всякакви мобилни инсталации се е, разработват и какво ли не още, но това е скъпо. Идеята е да се промиват мозъците на европейските граждани – Разбира се, обаче, ние трябва да говорим за това какво застрашава европейските ценности. Госпожо председател, нахлуването на толкова мигранти от мисулмански страни има опустошителни последици. Борбата с исляма трябва да бъде на дневен ред. И в планирането на бюджета виждам отново, че са пропуснати възможности да се реализират економии – Например, заплатите на депутатите не са намалени. Общите надбавки за разходи също не са премахнати и не са заменени от система, която да не е толкова благодатна за измамите. Да не говорим за пенсионната система и тези стотици милиони евро. Парламента толкова хубаво се грижи за себе си, че се налага да се назначават допълнителни служители, за да може сегашните да пътуват по-активно до Африка и Азия. Но предстоят избори и гражданите ще накажат европейските елити. Време е за промяна, време е за прочистване. Колегата Фернандеш. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика, който чудесно се справи с работата си в този парламент. Бюджета на парламента никак не е лесна задача и тя става все по-трудна, когато наближават е, избори. Тогава се е, правят всякакви предложения с оглед е, на предстоящата предизборна кампания – затова благодаря на господин Манка и на всички докладчици в Сянка. Европейските граждани винаги настояват за ред и прозрачност. Същевременно ние се нуждаем от адекватни средства, за да постигнем високите цели, които си поставяме по-доброто законодателство изисква големи средства и аз мисля, че добре се справих в този парламент. Добра работа е възможна само с отлични служби и отлични служители. Не може економиите да вървят а, против нашите принципи. Имаме принципа на езиковото многообразие и за това не можем да урязваме този бюджет. Трябват ни устни и писмени преводи. Говори се за възможност за огромни економии, но те не трябва да са за сметка на езиковото многообразие. Имаме Дума на европейската история, имаме изложби в национални парламенти. Добре, това изисква разходи, но по такъв начин разказваме на хората какво правим, каква е нашата история, какви са нашите ценности. Ще продължим да търсим това равновесие между ред, прозрачност, отговорност и същевременно ресурсно обезпечаване на нашите усилия да постигнем целите. Благодаря, господин Хауърд. Две минути. Um, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на Владимир Манка за работата му като докладчик по това предложение. Но благодаря на Владимир и за това, че винаги е бил прекрасен колега в Комисията по бюджети. Госпожо председател, Бих искал да се спра на точка 31 в доклада за акредитираните парламентарни сътрудници, на които им остават само няколко дни понякога, за да се изпълнят тези 10 години стаж. Заради начина по който работи парламента, надявам се това да бъде адресирано и те да получат пенсионни права в бъдеще – също така, стъжантите не бива да работят безвъзмезно. Радвам се, че направихме нещо по въпроса. И разбира се, никой не бива да бъде подлаган на сексуален турмоз. Радвам се, че и тук постигнахме напредък. Еврофобите ни казват, че този парламент е скъп, но ние се сравняваме добре с други парламенти. В крайна сметка това е голям континент, 500 милиона граждани на Европейския съюз и демокрацията има цена. Ако тази цена не си струва 4 евро от гражданин годишно, то за какво говорим? Трябва да защитим тази идея. Разбира се, като говорим за напредък, може да отпадне това второ седалище и господин Макрон би могъл да ни помогне тук. Ние като парламент си имаме приоритети и мисля, че ключовия приоритет трябва да бъде многоязичния парламент да продължи. Защото способността на депутатите да могат да се обърнат към всеки го тук е много важна. Така че не бива превода да отпада от който и да било елемент на работата на парламента. Това е в интерес на всички. Не може каруцата да се поставя пред коня и финансирането да е по-важно, отколкото реалната работа на парламента. Благодаря ви, господин Дупре. Благодаря, госпожо председател. Въпреки е, качеството на работа от нашия докладчик господин Манка, аз все пак искам да го поздравя също така и докладчиците в сянка, обаче не искам да скрия моето очудване по отношение на този доклад за бюджета. Разбира се, аз отбелязвам факта, че се намаляват 18 милиона евро от Комисията по бюджети по отношение на първоначалното предложение, което беше одобрено от бюрото. Лично аз смятам, че е, това намаляване на средства е недостатъчно. Процента на увеличаване на бюджета на парламента трябва да е, обърне внимание и да се съобрази с е, изваредни обстоятелства, като например инфлацията. И като виждам, че кредита за възнаграждения на персонала ще нарасне до 6%, тук вече трябва да се предвиди и инфлацията, също така и това, което е скрито от нас от това увеличаване. Аз също съм загрижен от намерението на парламента да увеличи своето дипломатическо присъствие в някои страни като Индонезия и Етиопия. И е, дори да има посолства на Европейския съюз в тези страни. Аз мисля, че това ще бъде доста скъпо и ЕСВД е, може би трудно може да си представи каква е добавената стойност от всички тези действия за парламента. Аз не съм толкова ентусиазиран благо... по отношение на това, което каза господин Манка и е, този мини парламентариум, който беше инсталиран във всички страни в Европейския съюз, например. И аз признавам, че трябва да се въведе механизъм за информация на гражданите за работата на Европейския парламент и неговите приоритети и аз предпочитам да инвестираме в хората, а не в тухли и в бетон. Нека да инвестираме в журналистите. Смятам, че това ще бъде много по-добре за разпространяване на информацията, отколкото инвестацията в сгради. Господин Таран за една минута. Благодаря, госпожо председател. Както обичайно в бюджетната комисия, винаги съм съгласен с казаното от господин Депре. Ще добавя само един коментар. След, разбира се, благодаря на господин Манка за доклада, тъй като знам, че е трудно да се постигне компромис между бюрото, групите. Има един въпрос и това е повече работа за политическите групи. Това се случи, когато аз бях докладчик. Искахме 76 допълнителни поста за политическите групи и в една добре пресметната маневра те го постигнаха. Само, че това води до наливане, но наливане вода в мелницата на скептици, брекситъри и така нататък. Така че нека да обоздаем апетитите на, ръко... на менеджерите на политическите партии, защото ня... Ня... историята ще е, говори за нас е, като посредствени партийни функционери. Господин Арнут, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Не би трябвало да участвам в този дебат поради Брекзита, но за съжаление трябва да участвам, защото в един или друг вид Обединеното кралство ще допринася за бюджет на Европейския съюз, като бюджета на Европейския парламент ще бъде 2 милиарда евро. Говори се за прекратяването на този пътуващ цирк между Брюксел и Страсбург, но нещата се повтарят непрекъснато, месец след месец, година след година. И няма промяна, защото парламентът не може да решава къде ще работи. И точно тук е разликата, например, между този парламент